общите действия, за да постигнем по-нататъчен напредък по този важен въпрос. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Приключваме с разискванията по тази тема, както и по предишните теми. Ще се гласува утре от 12 часа нататък. Our next item on the agenda is report by Madame Westphal. It's the demographic change and its consequences. Следващата тема в дневния ред е докладът на госпожа Вестфал за демографските промени и последиците от тях за бъдещата политика на сближаване в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, демографските промени са сред основните теми на днешното време. В Германия всяко второ момиче, което се ражда днес, ще достигне 100 годишна възраст. Моята 13 годишна дъщеря вече се радва. Но политиката трябва да предприеме действия именно във връзка с този проблем. Трябва да си извлечем полуки и да създадем необходимите рамкови условия на политическо ниво. Моят доклад има за тема именно някои от тези полуки и необходимите рамкови условия. Не визирам някои теми, които не спадат към компетенциите на моята ресорна комисия, като например пенсионната система. Очертавам обаче възможностите за действие от страна на Европейската комисия, както и възможностите за бъдещето на политиката на сближаване. Ще се спра върху четири конкретни области, които се съдържат и в доклада. Първо, необходимо е европейската политика на сближаване в много по-голяма степен, отколкото до сега, да е съобразена с демографските промени. В рамките на стратегията Европа 2020, както и на ниво законодателни предложения, демографските промени играят значителна роля. Сега, на етап прилагане на действията, тази тема трябва да продължи да ни занимава. Второ, инфраструктурата. Необходими са ни инфраструктурни мощности, които да са съобразени с нуждите на възрастните хора. Сред а, такива мерки е, например, осигуряването на достъпност до обществени сгради. Това ще се отрази благоприятно и върху семейства с малки деца, както и върху хора с увреждания. Същевременно, нези региони, които са засегнати от миграция, трябва да бъдат направени по-привлекателни, най-вече за семейства. Третата област визира възрастните хора, децата и семействата. В Европейския съюз има все повече възрастни хора. Трябва да реагираме на тази промяна на ниво регионална политика. Една мярка за справяне с проблема е, например, стимулирането на съжителството на поколенията, както използването на средства по Фонда за регионално развитие по отношение на грижите за възрастни хора. Необходимо е също така да осигурим и квалифицирани целодневни детски грижи. За съжаление, повечето от колегите ми в парламентарната комисия се обявиха против предлагането на безплатни грижи за децата. Искаше ми се колегите да проявят по-голяма смелост. Четвъртата област е свързана с заетостта. Сред основните ни приоритети трябва да е борбата срещу безработицата сред жените и младите хора. Настоящото поколение жени е сред най-добре образованите поколения жени в Европа. А ако не се възползваме от квалификациите му, няма да можем да противодействаме и на липсата на квалифицирани специалисти. Трябва да се възползваме и от квалификацията на по-възрастни специалисти. За целта са необходими съответните структури на ниво региони. Мисля, че всички сме съгласни с това, че трябва активно да въздействаме върху демографските промени, а не само да реагираме. Европейската комисия може да изиграе съществена роля в това отношение. Благодаря на всички колеги, които работиха с мен по доклада. Пътят бе дълъг, някои колеги устаряха, един дори се пенсионира, но усилията ни доведоха до изготвянето на един добър текст, който надявам се утре ще бъде прият в пленарната зала. Благодаря на госпожа Вестфал. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Заборска. Дякуем пекне, пан председа. Благодаря, господин председателю. Демографските промени се дължат на две причини. Първо, хората достигат по-късна възраст, остаряват и второ, раждат се все по-малко деца. Този доклад подхожда ограничено към тези проблеми. Без да се разисква проблемата как хората да имат повече деца. При разпадналите се семейства много голямо отражение оказва фактът, че се въвеждат квоти за е, наемане на работа. Би трябвало жените да бъдат признати за усилията и работата, която извършват е, у дома, е, във вид на грижи за членовете на семейството си. Смятам, че в този доклад трябва да бъде призната тъй наречената неплатена работа, извършвана от жените. И това трябва да намери отражение в системите на социална сигурност, на социално осигуряване. В противен случай не бихме свършили работата си по социалното инженерство. Госпожа Пебер. Благодаря. Демографските промени са факт и за това основен приоритет за бъдещето поради е, ниската ръждаемост, застаряването на населението, миграционните потоци и урбанизацията, демографските е, промени е, ни изблъскват средица предизвикателства, но са свързани и с многобройни възможности, които не бива да пропускаме. Държавите членки могат да използват структурните фондове, за да управляват демографските промени трябва да разполагаме с актуална информация за състоянието в държавите членки, особено на регионално равнище във всяка от тях. Тази информация може да се използва за преразпределение на социалните фондове там, където те са най-нужни. Интегрирането на възрастните в Ирландия и другаде трябва определено да бъде приоритет. Благодаря. Благодаря, госпожо Прендергаст. Сега господин Батън има думата. Um, uh, Благодаря, господин председател. Демографските промени са една изключително интересна тема. Зад всички по-големи промени в историята стои и демографска промяна. В момента населението на Обединеното кралство стремително нараства. Когато Тони Блеер стана министър-председател през 1997 година, нашето население беше малко над 58 милиона, а в момента населението е 62,4 милиона. Очаква се, че до 2030 година то ще достигне 70 милиона и ще продължи да расте. Неустойчивото нарастване на броя на населението се дължи на миграционните потоци. Няма нищо лошо в един умерен, устойчив модел по отношение на миграционните потоци. За съжаление обаче в Обединеното кралство населението нараства поради миграция с около 1 милион на всеки 4-5 години. Ще станем по-пренаселени дори и от Индия и Китай – ако искаме да се справим с демографския проблем, трябва да контролираме границите и миграционната политика. Господин Николашик. Пан председа, Европска сполоч... Благодаря, господин председателю. Европейското общество е, е изправено пред много предизвикателства в областта на демографията, които ще се задълбочават е, в следващите години. Е, Хубаво е нарастването на продължителността на живота, обаче то изисква е, преразглеждане на националната политика, особено тази е, за здравните услуги, пенсионните системи, подпомагането на семействата и солидарността между поколенията. Е, Аз съм а, много изненадан, че ние не сме готови а, да подпомагаме а, тъй наречените пълни семейства а, с а, майка и баща, а, защото там се раждат повече деца или би трябвало да се раждат повече деца, отколкото в непълните семейства. А, важно е да проведем а, тази дискусия за демографските промени и най-новите а, тенденции на регионално и местно равнище тъй като е желателно средствата а, от а, отделени за политиката за сближаване, да се използват и за тези цели. Благодаря. Сега госпожа Морконайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добрия доклад и конструктивното ни взаимодействие. Аз бях докладчик в Сянка и искам да кажа, че наистина застарява населението в Европа. Отбелязват се важни демографски промени и като предизвикателства, и като възможности държавите членки възнамеряват 8% и половина от структурните фондове да насочат именно в тази посока. Това ще бъдат важни финансови инструменти за управление на демографските промени. Трябва местните общности да бъдат активно ангажирани във вземането на решения в областта на политиката на сближаване. Трябва по-балансирано да подхождаме е, към въпросите на младеща и семейството. Става дума не само за гасене на пожари, но и за превентивни мерки, които да бъдат а, още по-ефикасни. Така в бъдеще ще се създадат системи, които ще съответстват на демографските тенденции. Благодаря kohézna politika Európskej únie musí odrážať momentálny stav a budúci vývoj v Únii. Госпожа Неведалова, политиката на сближаване на Европейския съюз трябва да отразява както настоящата ситуация, така и бъдещето. Приветствам доклада на госпожа Вестфал, в който се отчитат застаряването на поколението и на населението, извинете, и демографският спад. Ако искаме да променим положението, са необходими инициативи на ниво държави членки, но и регионално координиране. Ето защо се обявяваме в подкрепа на реформата на структурната политика. Трябва да подпомогнем възрастните хора и да насърчим демографския приръст. Трябва да подпомагаме децата, младежите, както и унези на продуктивна възраст. Трябва да обърнем внимание на по-уязвимите групи, като например децата, безработните, бедните, мигрантите. Всичко това трябва да бъде отразено във всички области на политика на Европейския съюз. Благодаря, господин Шекерски. zmian demograficznych to проблем wielu krajów и регионов. Демографските промени засягат много държави членки и региони. Ниска е раждаемостта в Европа. Имаме само много голям прилив на население от селските райони към големите европейски градове. Нашият докладчик е на мнение, че е, структурната политика, политиката по сближаване ще бъде изправена пред много сериозни трудности в резултат на демографските промени и е, шест са нейните приоритети. Аз ще се спра на три. Първо, е, фондовете трябва да бъдат приспособени към предизвикателствата в демографската сфера. Когато се разпределят средства, трябва да се отчитат и демографски критерии. Що се отнася до това разпределение, тук има големи трудности и за градовете, и за селата. Трябва да предотвратим тази миграция на селско население към градовете и същевременно в градовете трябва да направим такива жилища, че те да бъдат привлекателни за живеещите в градовете хора, да има и една лесна за ползване инфраструктура. Трябва също да увеличим броя на жените, които работят активно, а и да увеличим броя на работещите младежи. Благодаря. Давам думата на комисаря Дали да обобщи дискусията. Благодаря, господин председателю, уважаеми е, депутати. Благодаря на е, госпожа Вестфал за доклада. Той е ценен принос според наша преценка, защото откроява демографските тенденции в редица региони и там се виждат и различията между тях. Няма универсална рецепта. Политиката на сближаване вече подкрепя демографските промени чрез действия, като например активни мерки на пазара на труда, е, инвестиции в предприемачеството, модернизация на е, социалната и здравната инфраструктура, детските заведения, социалните жилища, както и интегриране на иммигрантите и младсинствата. Регионалният отговор на демографските промени трябва да преодолява предизвикателствата, като е, Приетият законодателен пакет за политиката за сближаване за периода 2014-2020 година ясно очертава основните насоки за работа с трите фонда, предвидени в пакета, а именно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и фонда за сближаване. Разпоредбите, свързани с подхода за местно развитие и териториалните инвестиции и устойчивото градско развитие ще осигурят по-нататъчна гъвкавост и допълнителни възможности за финансиране на преодоляването на демографските проблеми на регионално и местно равнище. Активното и остаряване в добро здраве има първостепенно значение за устойчивото европейско общество. Така ще се отговори на демографските тенденции на застаряване и ще се облегчи напрежението за системата на здравеопазване. В момента комисията разработва обща стратегическа рамка, която ще обхване трите фонда плюс Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарството. Така целите на стратегията за 2020 година ще бъде конкретизирана в действия по линия на различните фондове. Ще има комплексен подход към демографските промени и ще се подобри сътрудничество. Благодаря. Благодаря Господин комисар, това беше доклада на госпожа Вестфал. Утре ще го гласуваме след 12 и последната ни точка от дневния ред реформа на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при услугите